Dear colleagues, we are... Уважаеми колеги, готови сме да започнем заседанието. Ще приканя всички от вас да заемат своите места. И така можем да започнем с гласуването във връзка с възражението по правило 106 здравни твърдения или здравни претенции по отношение на ефекта на кофеина. Ще гласуваме по C E, I, J и параграф 4 за Против? Извинявайте, ще трябва да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Everybody had voted. Всички ли са гласували? Всички ли са гласували? Чудесно. Господин Фронт, виждам, че е против. Добре, край на гласуването. Отхвърля се. Сега ще гласуваме за проекто предложението за резолюция за, против, въздържали се, приема се чудесно. В такъв случай можем да преминем към следващото гласуване. текста, за който има съгласие между съвета и Европейския парламент във връзка с официалните преговори по медицински изделия. Гласуването започва. Ще гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Извинявайте един депутат от социалисти и демократи ми е в повече. Добре. Край на гласуването. Единодушие прието е. Благодаря ви много. Сега ще гласуваме по инвитро диагностичните медицински изделия, компромиса, който договорихме с съвета. Тоест текста, за който се споразумяхме с съвета при неформалните преговори. Искам само да ви кажа, че изчакваме пленарното заседание, за да получим декларацията от комисията. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И в този случай имаме един от души. Много ви благодаря. И така. Сега продължаваме нататък. No flowers for Peter Lise. Няма да има цветя за Петър Лизе. Сега ще гласуваме по точка 15 основни цели на 17-та конференция на страните по конвенцията по международната търговия с застрашени видове от дивата фауна и флора. Приемане на въпрос искане за устен отговор до комисията за, против, въздържали се, приема се. Сега трябва да гласуваме и приемането на въпрос с искане за устен отговор до съвета за против, въздържали се, приема се. С това приключихме гласуването. Сега ще направим пауза и ще помоля всички да се върнат обратно за срещата с господин Тимерманс точно в 5 часа.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

Dear colleagues, we are at five Уважаеми колеги, можем да започнем нашето важно заседание, или по-скоро част от него. Бих искал да приветствам господин Франс Тимерман, съместник председател на комисията. Предвид вашия портфел, който включва устойчивото развитие, бихме искали да чуем мнението на Европейската комисия за устойчивостта. Особено бихме искали да чуем Законът на комисията за това как се включват принципите на устойчивото развитие във вътрешната и външната политика на Европейския съюз. Както вие знаете, нашата парламентарна комисия настоява да бъде пълноценно реализиран плана за кръгова економика и искаме на всеки 6 месеца да обменяме мнения с вас и господин заместник председателя на комисията Катайнен. Бих искал да посоча, че координаторите на нашата комисия ми дадоха мандата да изпратя до вас писмо във връзка с прилагането, изпълнението на плана за действие. До няколко дни ще получите това писмо. Но за сега искам да ви благодаря за това, че се отзовахте на нашата покана. За вашето време давам ви думата за вашето уводно слово и след това ще преминем към обсъждане с колегите. Те ще имат възможност да ви зададат въпроси, а вие ще може да им отговорите. Срещата с вас е основна точка в нашия дневен ред. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за това, че ме поканихте. Миналата година имах обсъждане с вас, което беше много полезно и приятно за мен. Ще се постарая да бъда много кратък в уводното си слово, за да можем да имаме повече време, за да обсъдим широк спектър от въпроси. Ви споменахте една тема, която е много важна за мен от самото начало на работата на тази Европейска комисия и това ще бъде приоритет за целия ни мандат, а именно кръговата економика. Приехме пакета през декември миналата година и сега вече се реализира плана за действие. Само преди няколко седмици започнахме пилотни проекти и програми съвместно с господин Моедеша и докладчик от вашата комисия, Симона Бонафе, разбира се, също е човек, с когото сме в контакта. Ние сме ангажирани с пълноценно сътрудничество, имаме много мащабни цели, амбиции, искаме правилата да са амбициозни и същевременно реалистични. Миналата седмица в Страсбург обсъждахме програмата Европейски съюз 2300. Трябва да преминем към кръгова економика и общо европейски решения. Нидерландския парламент съвсем наскоро каза, че трябва да се мисли за околната среда, за нашата планета, за нашите страни, но също така трябва да мислим и за европейската економика, която има крещяща нужда от нов тласък, за да имаме нов економически растеж, който да е устойчив, за да можем да финансираме социалните системи, системите за социално осигуряване, които са толкова важни за Европа. Това също ще ни помогне да подпомогнем инвестициите които ще ни позволят да отговорим на предизвикателствата, проистичащи от демографските тенденции. Така че въпросът е много по-широк, отколкото само екологична устойчивост. Ние понякога забравяме да говорим за геополитическата устойчивост, но това също е част от целите на устойчивост. Това ме води към широките инициативи, свързани с устойчивостта и предприяти от Европейската комисия целите за устойчиво развитие, предстоящото по-задълбочено анализиране, което ще ни позволи да установим къде ще бъде реалната полза от действията на нивото на Европейския съюз, как да постигнем целите и задачите, заложени в програмата до 2030 година. целта на целите за устойчиво развитие обхващат и развитите и развиващите се държави. Разбира се, ясно е, че само Европейската комисия, дори и органите за обществено управление няма да могат сами по себе си да постигнат тези цели. Необходимо е да има съдействие участие от гражданското общество, от частния сектор, от предприемачите, от парламентите, за това разчитаме на вас. Изключително важно е как ще формулираме законодателството и как ще го изпълняваме. Затова имаме нужда от подкрепа от страна на всички заинтересовани страни. Преди да преминем към въпросите и отговорите, бих искал да се спра на въпросите, свързани с веществата, нарушаващи функционирането на ендокридната система – бяха представени критерии за определяне на такива вещества от гледна точка на законодателството за биоцидите и пестицидите и комисар Андрюкатис обяви това тази сутрин. Тези критерии изцяло отговарят на дефинициите на СЗО и се основават изцяло върху научни факти. По този начин се формулира възприятие от нас подход и ние по този начин ще формулираме тъй наречени безопасни прагове, които ще трябва да се отчитат. Отделя се особено внимание на подготовката на документите, които бях публикувани днес и комисарите Андрио Кайтис, Катайнен и нивела, работят много тясно сътрудничество. Обърнахме се с молба към съответните агенции да започнат проверка на съответните вещества и да започнат действия в момента, в който критериите окончателно са оформени. Това исках да кажа и съвсем наскоро научих по новините нещо за изтеклите документи. Няма да говоря за изтичането на документи. Това не е начинът ми на работа, но искам да говоря по същество във връзка с директивите за дивите птици и местообитанията. За мен това законодателство е изключително важно. Това са изключително важни законодателни актове за защитата на природата. Всички знаем за мрежата Натура 2000. Имаше обществени консултации с 50 или с повече, извинете, от 500 хиляди отговора. Това показва значението на това законодателство. Вие знаете също така, че аз съм убеден, че по-доброто законодателство не означава по-низки стандарти. И ще ви дам моята много простичка оценка. За мен подходът не трябва да бъде идеологически, той трябва да бъде практически, прагматичен. Тоест, ако нещо работи, няма нужда да се ремонтира. А ако може да го направите да работи по-добре, направете така, че да работи по-добре. И така, кои са последващите стъпки? Не сме приключили вътрешните ни процедури, защото има етап, на който работят консултантите. Този етап не е завършил. Ние трябва също така да финализираме нашия собствен работен документ на комисията – Също така искам да ви уверя, че ще ви, вие ще бъдете първите, които ще вземат решение и ще го направя след съгласуване с моите колеги и ще вземем едновременно и решение за последващите мерки и действия, така че всичко да направим едновременно работим по това. Вие ще бъдете първи, които ще бъдете информирани за резултата от нашата работа в момента, в който е приключим. Отново ви казвам, моят подход е прагматичен, не идеологически. Това, което работи, не трябва да се ремонтира, не трябва да се пипа, а това, което може да се подобри, трябва да се подобри и ще бъде подобрено. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Сега започваме с първия кръг въпроси. Координаторите задават въпроси за НП Питер Вицепрезидент. Благодаря, Джовани. Благодаря, господин вице-президент. Е, вие споменахте е, решението за е, веществата, нарушаващи функциите на хормоналната система. Вие защитихте резултатите от оценката на въздействието, но Европейския съд не оправдава забавенето е, и просто твърде е закъсняло. Трябваше много по-рано да започне е, оценката на въздействието. И ако е, трябва да има полза за здравето на хората, не може да най-общо да говорим за отделни вещества. Трябва преди това да видим какво е въздействието им в определени дози. Колкото до проверка за годността на законодателството, мисля, че е време някои неща да се променят, но тук се присъединявам към тези, които смятат, че това ще е, създаде повече проблеми, отколкото да реши. От години вече мислим и си блъскаме главата как да променим нещата. Е, по какъв начин е, е, това застрашава е, околната среда, за това си мисля, че би трябвало да търсим други решения, а не да променяме директивата, защото това ще създаде повече проблеми, отколкото ще реши. И последно, и в тази комисия, и в пленарна зала сме обсъждали и се взе решение за хранителния профил, профила на храните и допълнителната стойност от това, е, този е, профил на добавената стойност е, трябва да почива върху научни данни. Имаме трябва да се съдържа информация за абсолютно всичко, цялото съдържание на, на, на хранителните продукти и когато говорим за по-добро регулиране, трябва наистина да следваме и тази линия на, на действие, в, която предлага нашата комисия. Благодаря, Матиас Грот. Благодаря, господин заместник председател. Благодаря за възможността да проведем този обмен на мнения. защото е, това не влезе в... Е, не можеше да мине под формата на, на изслушване. Е, този формат на обмен на мисли е много по-подходящ. Сега по темата на изпълнение, прилагане и по-добро регулиране. на, по много поводи сме си мислили и сме разискали по въпроса как по-добре да прилагаме съществуващото законодателство. Натура 2000 е, е факт, трябва да се прилага в цели региони. От една страна обаче има възражения, свързани с околната среда, екологични съображения или пък е, интересите на е, фермерите, на селските стопани са засегнати. И сега е, трябва да решим дали да изчакаме или да, да продължим с е, изпълнението. Е, чакаме сигнал от комисията, е, прагматичен е нейния подход, което е добре и би трябвало наистина да знаем какво ще ни е, да получим от нея сигнал за това. Е, когато когато става дума за 5000 е, данни, които трябва да бъдат е, обработени, много е, от е, резултати зависят от е, много други фактори. Сега не знаем с британския референдум какво ще се получи е, и как всичко това ще се отрази на нашата е, дейност. Колкото е, темата е, вещества, нарушаващи е, функционирането на ендокринната система. Е, ясно сме казали какво предлагаме, но във всички случаи е, бихме пожелали е, окончателното становище да излезе е, максимално бързо, за да не се стига до съдебни до, до спорове, съдебни спорове. Колкото до кръговата економика, наистина това е един много сериозен проект Ние е, се занимаваме с разни, е, с дребнотемие, е, спорим за глифозат или не, а това е наистина една много крупна тема. Много повече енергия може да посветим на темата кръговата економика и да движим нещата, колкото разхищението на хранителни продукти, толкова много може да се направи различните е, е, благотворителни организации биха могли да, да поемат водеща роля в това отношение. И кръговата економика, връщам се на нея, е една тема, по която трябва да оказваме натиск в всички посоки, да работим и за моята група социалисти и демократи кръговата економика е една от е, основните теми за този парламентарен мандат, защото е, тя е, е източник и на създаване, би, би могла да създаде работни места, пък и въобще е много актуална предвид на това какво всъщност би трябвало, как трябва да се изхранваме. Всичко това е взаимосвързано. Благодаря, господин Тавасмеркът. Благодаря ви, господин заместник председател. Благодаря ви, че дойдохте да се срещнете с нашата комисия. Много внимателно ви слушах, включително и това, което казахте за директивите за опазване на природата. Европейската комисия вече хиляда дни не казва нищо какво възнамерява да прави относно директивите за опазване на природата. Очакваше се средносрочен преглед на прегледа на директивата за дивите птици. Въпреки, че много в парламента ви помолиха да не преразглеждате тази директива, а по-скоро да осигурите по-доброто и прилагане. Също така, 500 000 граждани, 15 държави членки ви призоваха към това. Също така много хора се присъединиха към кампания Сигнал за тревога за природата. Дали комисията би могла да ни предложи нещо по-ясно? Тук имаме проекто доклад, доклад за оценка за оценка на пригодността на двете директиви. 600 страници. И този доклад само потвърждава, че директивите за опазване на природата нямат нужда от промяна. Но каква е позицията на комисията по този въпрос? Ние проведохме Искахме да проведем конференция за опазване на природата в края на юни, но трябваше да отменим тази конференция, защото все още не е готов работния документ на комисията. Аз съм наистина ужасен. Трябва да има прозрачност, трябва да има демокрация. Дали искате да разрушите последните изкрици доверие, кои, които гражданите все още имат в Европейския съюз и Европейската комисия. Още повече съм отвратен, когато виждам, че вие се средоточавате върху кризата с миграцията и убежището. Да, наистина съгласен съм, че това е нещо, от което проистичат редиц предизвикателства за нас бъдеще. Но същото въжи за биоразнообразието и нямаме никаква възможност, нямаме право да губим време, не можем да си позволяваме да протакаме и нека да не прибягваме към димни завеси. Виждам, че има хора, които много се стараят да отслабят тази директива. Кои са тези хора? Искам да знам. Как може да се получи така, че Германската федерация на индустриалците началото на тази година написа до комисията и подложи под съмнение резултата от този доклад. Но кога ще публикувате работния документ на службите на комисията? Какво означава колко се може по-скоро? Комисия трябва да вземе решение за пригодността на този документ от името на либералите. Господин Гербер, благодаря господин председател и приветствам се сърце заместник председател на комисията Тимерманс и мисля си, че трябва да обсъждаме дългосрочната и може би най-важната част от неговия портфейл. Мисля си, че след 10-15 години всички ще разберат, че това е било най-важната част от вашия портфейл. Ще продължа с това, което колегата вече каза за проверката на пригодност на директивата за местообитанията и тази за птиците. Ще добавя само някои допълнителни елементи. Първо, времето, което поиска комисията за тази дейност, създаде много голяма несигурност. Какво ще се случи с бъдещето законодателство за опазване на природата? Дали то ще бъде разводнено? Защото, разбира се, има неща, които трябва да направи Европейския парламент и държавите членки. Може би никога нищо няма да случи. Ако анализираме цялата политика в Европа за опазване на природата, ще видим, че това е най-сполучливото законодателство. Има само един единствен проблем. И това е изпълнението на това законодателство от страна на държавите членки. Но ако комисията продължи толкова много да протака с процедурата по рефит, процедурата за пригодност на законодателството, дали това ще насърчи държавите членки да подобрят своето изпълнение на това законодателство или просто ще ги накара да изчакат с изпълнението. Опасявам се, че ще се случи второто. Второ, по средносрочния преглед, свързан с законодателството за биоразнообразието. Всички говорим като цяло, че е важно да се опазва природата. Също така има много проучвания, доказващи колко от економическа гледна точка е важно биоразнообразието. Загубата на биоразнообразието всяка година ни струва 3% от економически растеж в глобален мащаб. Затова предполагам, че в момента Европейската агенция за околната среда не случайно публикува своя доклад през април миналата година, който доведе до кризисни заседания в Европейската комисия, защото отчаяно се опитваме да осигурим поне някакъв економически растеж и се доказва, че не спира загубата на биоразнообразие, което означава в бъдеща загуба на економически растеж. Така че заключенията на комисията още не са получени по принципа РЕФИТ и директивата за биоразнообразието. Всичко това просто означава, че няма да постигнем целите ни, няма да спрем загубата на биоразнообразието и няма да успеем да възстановим вече изгубеното биоразнообразие. С нетърпение, с отчаяние очаквам най-сетне да получим информация от комисията за тези отрицателни аспекти и как да ги преодолеем, за да постигнем целите на Европа 2030. Защото иначе ще стигна до същото заключение, до което стигнахме още през 2010 година, че не постигаме целите си. И накрая за кръговата економика. Формулировките са прекрасни. Вашата реч миналата година на Зелената седмица беше нещо прекрасно. Не става дума само за околна среда, става дума за економика, става дума за бъдещи економически растеж на Европейския съюз. Но също но виждаме, че делата не отговарят на думите. Чуваме, че в комисията се забавят много от процесите, които се отнасят до кръговата економика. В процеса на европейския семестър нищо не се отнася до кръговата економика. Забавят се процесите, свързани с екологичното проектиране. Дали бихте могли да ни кажете за политическите приоритети, е дали кръговата економика продължава да бъде сред приоритетите и дали тя ще остане само на думи или все пак ще видим някакви конкретни дела. Благодаря. Сега за Гое давам думата на госпожа Конечна. To bude častější návštěva u nás na výboru, kterou nás благодаря. Наистина бих е, си пожелала по-често да е, се срещаме в тези да идвате в нашата комисия повече от веднъж годишно е, защото наистина ви имате доста широк портфел, доста е, от е, темите, за които отговаряте, попадат в нашия е, е, правомощия на нашата комисия. Бих искал да кажа няколко думи за директивата за е, птиците и хабитатите и необходимостта от е, и обиталищата и необходимостта от е, нейното актуализиране, модернизиране. До сега това не се случва и аз съм неприятно изненадана от обясненията на говорителя на комисията, а именно, че вече нямаме време, имаме прекалено много друга работа, свързана с книжата с беженците, за да се занимаваме с тази директива. Сега не можем да крием, да се крием зад книжата с беженците, да, да крием е, всички несвършени е, неща и да използваме като оправдание е, мигрантската криза. Сякаш съдейки по думите на, на, вашите, на, на вашия говорител, излиза, че е, ние докато не решим бе, книга, кризата с беженците, не трябва да пипаме нещо друго. Това се отнася и до други директиви, не само до е, дивите птици, е, техния хабитат, е, до е, оценка на въздействието, ОВОС, Натура 2000 и така нататък. Много бих се радвала, ако можем да, да получим представа, да имаме поглед върху това до каква степен е, прилагат тези мерки държавите членки често е, е, оставам с впечатление, че е, тук е, приемаме различни нови мерки и закони, но държавите членки просто не ги изпълняват. И е, знаем, че дори съществуващи е, прияти закони не се прилагат е, и минават 5-7 години и, е, от тяхното е, приемане и нищо не се прави. Е, наистина, поведението на господин, на комисаря е, Андрокайтис е, е малко странно. Той е, някак си пренебрегва отношението на, на парламента. Би трябвало обаче комисията да се вслушва в гласа на гражданството и да не взема решения, които са откъснати от хората. Благодаря. За зелените госпожа Хокен. Благодаря. Дали мога да препоръчам на комисаря да слуша превода към холандски. Знам, че той винаги е много добър. Моите колеги говориха за директивата Nature – но аз трябва да взема предвид и онова, което се случва с директивата, с процедурата Рефит. Мисля, че моите колеги не са справедливи към комисар Тимерманс. Нали, той каза, ако нещо не е развалено, не трябва да го поправяме. Никога не съм чувала такова ясно послание. Ние знаем съвсем добре, че тези директиви са си съвсем наред. Това е което чуваме от обществото, това е което и ние казваме в доклада. Това е което казва вече от много време и ще продължим да го казваме на комисията. Ако нещо работи добре, не го поправяйте. Ако не е щупено, не поправяйте. И комисията най-накрая ни отговаря с точно същите думи, така че е чудесно, че точно това послание получаваме от господин Тимерманс. Мисля, че наистина трябва да обявим празненство и трябва да похвалим комисаря. Знаете, че в а, рая се радват повече на разкаял се грешник, отколкото на стотици праведници. Аз съм а, свещеник, така че това е което ще кажа. Нещата стигнаха до обществото и ще помогна на господин Тимерманс като каже да, нещата са чудесни, но първо трябва ни доклада и след това вече трябва да излезем с препоръки какво трябва да се направи от страна на комисията и колегите, които казват кое е важно, какво трябва да бъде направено. Вярвам, че ако Господин Тимерман се вслуша, се вслуша в нас, той ще подходи правилно. Има само нещо, което мисля, че ще е важно за комисаря. И това не е само значението на биоразнообразието, както за економическия растеж, така и за економиката, то е важно и за климата. Трябва да имаме добро поддържане на биоразнообразието, така че благодаря много. Очакваме с нетърпение да видим как комисията ще направи всичко, което може. Искам да кажа още нещо. Населението на европейските страни в момента няма високо доверие в европейските институции. Има огън, нека не го подклаждаме, като наливаме масло в него. Не трябва да изглеждаме слаби, нерешителни, когато става въпрос за директивите за околната среда, защото тогава те ни гледат, те гледат на нас като някои, които непрекъснато отлагат. Трябва да подсилим своята работа, за да можем да покажем най-доброто от Европейския съюз. Благодаря, казва председателя. И след като чухме тези първи въпроси, ще дам думата на заместник председателя на комисията господин Тимерман, за да може да отговори. Благодаря, благодаря за поставените въпроси и за направените коментари. Във връзка с ендокрините дисруптори, онова, което правим днес, е, всъщност опитваме се да постигнем пълно съответствие с решенията на съда. И ако аз съм правилно информирам, тази тема трябва, трябва да бъде обсъдена утре с моя колега, комисар. Той очаква с нетърпение да обмените мнения. Във връзка с птиците и местообитанията, е, знаете, че понякога нещата на нас не отнемат повече време, отколкото ми се иска. Така стоят нещата понякога нещата се случват по същия начин и в Европейския парламент. Ние чакаме да значите докладчика, това отнема време. Във всички институции се случва. В този случай се работи. Обясних ви какъв е нашия общ подход, който беше особено ясно подчертан на датски. Казах ви за какво става въпрос. Въпросът е как можем да се справим по-добре, как можем по-добре да защитим околната среда и да помогнем на държавите членки да изпълнят законодателството по правилния начин, да отчитат разнообразието в природата, в флората и в фауната. За мен това е от изключително значение. И мисля, че един от колегите го посочи, а именно, че много често проблема се крие в изпълнението и прилагането на законодателството тогава, когато европейското законодателство се транспонира в национално. Затова мисля, че комисията трябва да се опита да помогне на държавите членки, за да се избегне неяснота при изпълнението на практика. Но тъй като нашия дебат е съвсем открит и честен, искам да кажа още нещо. Не винаги получаваме едно и също послание от едно и също политическо семейство. Много силно послание получавам от господин Демесмархия тук, но някои от другите партии от групата на ЕКАРЕ имат точно обратното виждане. Те казват, гражданите не искат това, не искат това, така че да се опираме на гражданите като причина за нещо не е най-добрият подход. Наистина всичко се основава на резолюция на парламента. Казах, че е така, да. Но да ме обвините, че ви лъжа, не е нещо, което ще приема с леко сърце. А, обръщам се директно към вас. Ако ме обвинявате в лъжа, по-добре е да видите фактите. Аз съм винаги честен с вас. Винаги съм казвал, отнема време, съжалявам, че отнема време. Аз много бих искал нещата да се случат по-бързо, но просто отнемат време и искам да правим нещата по начин, така че да са приключени, когато свършим да работим по тях. Затова не ви запознавам само с анализа на публичните консултации, но ви казвам и това, което ние от комисията ще направим, както и мерките, които трябва да се вземат, за да се стигне до одобрение. Виждам своята среща с вас днес като едно много силно послание. на ме разбирате погрешно. Има сериозно мнозинство в парламента, които ясно отправят към мен едно послание. Представители, Представителя, извинявайте, на НП започна с това и като послание от негова страна аз наистина го оценявам. Той беше достатъчно открит и каза, начинът по който ние разглеждаме този въпрос, в течение на времето се промени, разви се. И това също е свързано с вътрешните решения на комисията. Така че, вместо да се атакуваме взаимно, бих казал, нека по-добре да работим заедно. Бутаме от една и съща страна колата, за това Нека го направим заедно. Искам да има приобщаващ процес. Искам да съм сигурен, че в нашата институция въпросът е разгледан от всички възможни аспекти, за да може да не се налага да отгатваме отново, след като вземем решение. Това ще направи и взетото решение по-силно. Господин Петерлис зададе въпроса за хранителните профили, които така и не бяха прияти. Сега правим една оценка за да видим какво трябва да бъде направено и както, доколкото разбирам, резултатите от нея се очакват следващата година. Нека да разгледаме и въпроса за кръговата економика. Отново ще повторя. Необходимо е да включим темата за кръговата економика във всички дейности, които развиваме ако разгледаме възможностите за единния пазар, развитието по отношение на енергетиката, подобряване на функционирането на вътрешния пазар, ако видим всичко, което правим по отношение на инфраструктурата EFSI, в този фонд има много интересни компоненти. Много е добре да видим и начина по който се използват структурните фондове, така че искаме да включим темата за кръговата економика, за устойчивата економика и нека разгледаме економическото развитие на държавите членки. Това все повече и повече ще се превръща в част от препоръките, които отправяме към държавите членки. Както казах, става въпрос за преместване на парадигмата в нашата економика ефекта ще бъде наистина сериозен. Ако разгледате някои от новите инвестиции с помощта на EFSI, нека го кажа по друг начин. Фактът, е, че пазара показва такъв сериозен интерес, означава, че понякога пазарите, компаниите, индустрията мислят много по-стратегически от нас и нашата работа е да се включим в този процес и да работим заедно напред. Знаем къде сме по отношение на економиката, знаем къде искаме да бъдем, така че предизвикателството не е от технически характер, не е научно, дори не е финансово, а е просто предизвикателство за политическата воля и за регулаторната рамка. Затова аз вярвам, че по-доброто нормотворчество трябва да се използва за да можем по-добре да създаваме законодателство и то да бъде по-приобщаващо, да включва всички заинтересованите страни, неправителствения сектор и така нататък. Искам да стигнем до момент, в който законодателството отговаря на нуждите, свързани с преминаването към тази кръгова економика. Зелените сделки също са част от това. Това, което направихме с Карло Шмуереш миналата седмица, е част от проекта. През последните няколко дни в Нидерландия започват проекти частично финансирани от Ефро. И това ще бъде интересно предизвикателство за нас в комисията, но и за вас от парламента, защото това засяга всички нива на управление. Част от един общ подход е след това трябва да направим нещо на европейско ниво. Остава да се свърши нещо и на местно ниво, защото няма как да имаме една устойчива политика по отношение на отпадъците без участието на местното самоуправление. Така че предизвикателството е за всички нива на управление. И поради тази причина съм абсолютно съгласна с господин Хирпундли, ако правилно чухме, по темата. По отношение на биоразнообразието трябва да кажа, че ми се ще да проявя съгласие с част от това, което той каза, но няма как. Затова, след като съм съгласен с него, по-добре да започна да правя онова, което той поиска от мен. Не мога да ви обещая тук къде ще стигнем, но ще ви дам обратна връзка, защото ме убедихте, че наистина има сериозна и спешна и по-скоро непосредствена заплаха за биоразнообразието. Така че не знам какво можем да направим, но ще проверя и ще дам тази информация тук пред вас, веднъж след като разбера какво можем да направим, за да ускорим нещата и да вървим по-добре в тази посока. Мисля, че говорих за ендокринните деструктори, дисруптори и мисля, че като цяло отговорих на повечето въпроси. Добре, в такъв случай можем да започнем с втория кръг въпроси. Господин Иво Белет. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин заместник председател на комисията. Вие е, съвсем точно казахте, че кръговата економика е и политически въпрос, който е не по-маловажен от екологичните аспекти. Положението в момента е такова, че на местно равнище половината отпадъци се депонират в е, сметища от местните власти и всъщност е, изкушението е първо да се посегне към най-достъпните плодове на дървото, най-лесно да се е, вместо да се изхвърля, депонират отпадъците, да се е, е, изгарят и да се използват за генериране електричество, но трябва да мислим и за, за нещата, проблемите в дългосрочен план не би трябвало да лансираме една политика, която да насърчава бизнес модели и да създава стимули за разработване на мощности за, генерация, за производство на енергия от отпадъци. Това ще ни е, вкара в една е, за да не на улица, защото амбицията ни е да кажем не, отпадъците не са отпадъци, те не трябва да се е, горят, трябва да се рециклират и да се въз, е, извличат от тях е, вторични суровини, е, доколкото това е възможно би трябвало да кажем не е, на, именно на това е, и да въз, възобновяваме, е, да рециклираме отпадъци, не да ги използваме за производство на енергия. Благодаря. Благодаря, господин председател. Не искам да повтарям е, казаното до тук, но все пак ми се струва, че доста недоразумения възникват. Е, и миналия месец между Европейската комисия и парламента. Сега вършам се на, вашата, на вашия подход, е, да не се поправя нещо, което не е развалено но това до някъде противоречи на, на а, това, което прави комисията с директивите. Същото се отнася до директивата за птиците и техните а, дивите птици и местообитанията им. А, получавам много а, имейли с предложения за списък на такива. вие сте сигурно в течението, защото повечето от тези предложения идват от вашата страна. Много трудно е да, да видим, е, че в, в тези списъци са включени не най-застрашените видове, но също така и е, домашни птици и домашни питомци. Е, Например, друг пример с е, глифозата. Комисията не се съобразява с становището дори на най-силните политически групи. И това за мен е странно и неразбираемо по ендокрините дисруптори многократно става дума за това. Аз не искам да ви обвина, че лъжите или нещо подобно, но може би е, ще зле информиран, е, например, или подведен, защото дефиницията на ендокринен дисруптор не е като тази, която предлага е, СЗО добавят една простичка дума и дефиницията, която се съдържа в е, предложението на комисията е много разводнено, е, много по-слаба. И така стоят нещата с много други въпроси. Искам да попитам как можем по-добре да си е, взаимодействаме по сложни е, въпроси. Как да държим отворени каналите за комуникация между парламента и комисията? Как ще стане това при новата хоризонтална структура? Може да си представите, че в много е, генерални дирекции има заместник, говорим, е, вие казвате, обърнете се към заместник председатели и не знаем към кой от е, тях да се, кого от тях да се обърнем. Как ще ни подскажете? Е, как по-добре да комуникираме, да общуваме с комисията? понякога наистина тези пътища не са ни понятни. Господин Толбат, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и господин комисар, че сте тук. Случайно, преди няколко седмици, запрелиствах е, доклада за публичните консултации по проверката за пригодност. И е, някои от цифрите малко ме смущават. Вие споменахте 552 470 и трима души е, са отговорили на е, запитванията. От е, този близо половин милион отговори, 520 хиляди е, постъпиха чрез автоматизирани платформи, където автоматично отговаряш само на два или три въпроса. Само 3% от е, отговорите, т.е. 16150, са навлезли в подробности на това, за което ги питате. Този модел на действие ме смущава, защото това се наблюдава и при е, публичите, обще, консултациите на общественото мнение по ТИТИП – някой се опитва да, да монополизира една, един а, публичен дебат. И аз като бивш журналист а, съм сериозно притеснен от този начин на действие. Още повече, защото този подход, тези действия се спонсорират от генерал дирекция Енви. И за мен това е, не, е, е морално неприемливо. Искам да чуя вашия отговор всъщност на какъв конкретен, конкретен въпрос чака да отговоря. Аз вие направихте изявление, но не чух въпроса. Добре, е, допитване до общественото мнение е, провеждате, което е, всъщност е предрешено заради автоматизирани отговори. Това не е истинска, реална дискусия в обществото, а просто едно механично отговаряне в системата, чрез е, автоматизиран отговор на няколко въпроса. Извинявайте, че промених дневния е, реда на запитване. Бих искал да попитам за вашето отношение към засиленото използване на комитологията, особено в контекста на дейността на парламента и нашата комисия – And, and for such implementing acts, the role of the Commission is quite clear. И разбира се, ролята на Европейската комисия тук е много ясна. Комитетите, последните комитети приемат становища, които позволяват на комисията да приемат актове за изпълнение. Що се отнася до вече упоменаваните генетично модифицирани организми, искам да кажа, че Знам, че Европейската комисия се опитва да разчисти натрупаните проблеми, обаче виждаме, че няма добро функциониране тук. И все повече виждаме това и в други сфери. Виждаме, че има много възражения. И виждаме, че повечето от тях са политически мотивирани. Предвид решението на съда за разрешение за ГМО, предвид също така решението на омбудсмана за лоша администрация и прекомерно забавяне. Задам си въпроса за вашата роля на заместник-председател на комисията, който отговаря за по-доброто регулиране. Как смятате да разчистите натрупалица проблеми и натрупалото изоставане? Благодаря сега господин Ек. <clears throat> Благодаря, господин председател, господин Тимерманс. Искам да се спра на темата за разхищение на хранителни продукти и то във връзка с креговата економика. През 2016 едно проучване установи, че наистина недостатъчно се прави това отношение да се борим с този проблем и е, че би е, близо е, половината от запитаните страни е, са изправили пред проблема за недохранване е, или глад е, и да не говорим, че начин на хранене, е, е, начин на хранене е далеч от е, е здравословния такъв. 2013 бяха набелязани цели, които, от които сме още много далеч, а за това, за, цели за това как да се изхранваме и как, какви да бъдат стандартите на производство на произвежданите храни и как е, устойчиво да използваме природните ресурси в това отношение. Въпросът ми към вас е във връзка с е, разхищаването на хранителни продукти. Дали е, комисията в духа на по-доброто регулиране ще излезе с конкретни предложения за една, за реформиране на економичната и не екологичната политика, за да се постигнат целите на устойчиво развитие до 2300 и какво мисли комисията за това, че е, свръхпроизводството е, е, как може това свръхпроизводство да, да води до един устойчив модел на селско стопанство, за да се, да се избегне именно това огромно разхищаване на храни в Европа. Благодаря, господин председател. Казва господин Явор. Благодаря ви, господин заместник председател на комисията. Надявам се, че не за последен път се срещаме с вас. Ще се спра на три въпроса. Първите две са за подготвителната дейност, извършена от предишната комисия и ръководена от комисар Поточник. Има документ на комисията за достъп до правосъдие. Това е основата за участие на обществеността в взимането на решения в областта на опазването на околната среда и участието на гражданското общество. Това се отнася и до Архуската конвенция, която предвижда надлежен достъп до правосъдие, особено за гражданите от Европейския съюз. Дали комисията иска да се върне към въпроса, който като че ли остана на страна, след като се състави новата комисия и какви инициативи можем да очакваме от комисията, що се отнася до достъпа до правосъдие. Следващият ми въпрос е подобен. Кабинетът на комисаря Поточник подготви документа за и инспекции, свързани с опазването на околната среда. Знаем, че тези инспекции имат решаваща роля за прилагане на действащото екологично законодателство на Европейския съюз и повечето от тези инспекции се смятат за задължения на държавите членки, обаче има много големи различия между държавите членки и тези различия – понякога водят до сериозни проблеми при прилагането на европейското законодателство. Можем ли да очакваме, че след две години новата комисия ще се върне към въпроса за екологичните инспекции? Последният ни въпрос е за директивите за птиците и местообетанията, вече споменати нееднократно тук. Смятам, че много неща вече бяха казани, затова имам само един въпрос. Можете ли да ни кажете какъв е крайният срок – когато комисията ще се обърне към парламента и ще представи проучване за пригодността на тези две директиви. Можем ли да очакваме комисия да излезе с инициатива и конкретен план за действие за тези две директиви? Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Костингер. Благодаря. Аз също Искам да се върна конкретно на темата за по-доброто право, законодателствуване, законотворчество и връзката с Натура 2000. Има много примери от държавите членки, където е, практиката сочи, че една по-гъвкава формулировка би имала повече смисъл. И не виждам защо ако се гарантира един разумен подход, тази е, директива да се адаптира. Е, съвсем конкретен пример от моя регион. Имаме една крупна инициатива от няколко е, души, които имат за цел да раз да отглеждат пастърва реч на пастърва, е, да увеличат е, е, популациите от този вид риба. Може би звучи смешно, но всъщност на, когато се опитаха, им бе показан, бе прехвърлена топката към Брюксел, им, казал, им беше казано, трябва да има разрешение от Европейския съюз. Тук говорим за конкретни примери. Не става дума за това е, колко и какви мерки, по какви мерки не искаме да участваме или да не изпълняваме, но това са практически примери, които наистина е, са, е, говорят много. И второ, ако днес е възможно в, да се прилага Натура 2000 в в е, е, региони с дива природа, мисля, че все пак има, още има хора, които дори не са чували за това и може би е, на място възникват проблеми между администрацията, е, политически е, сили. Имаме примери с е, хора, които живеят от дърводобив, е, всъщност е, те е, не... Това не са крупни предприятия. Те не унищожават кой знае какви площи гори, но отново Натура 2000 се спречва на пътя им, така че би трябвало те не биха могли да се възползват от собственото си е, е имоти, да извлекат економическа полза от е, собствените си е, е, земи. Е, това са конкретни примери, е, но нали целта е да подобрим положението на тези хора. Thank you very much. Много ви благодаря, господин Барнио. Euh, Благодаря ви за този, възможността за този обмен, господин вице-президент. Особено е, така ценя е, вашето отношение към е, кръговата економика, което е нещо много важно за борбата срещу, за устойчиво развитие, но и борбата срещу безработицата в Европа, която е доста висока. Е, утре ще се срещнем с... Е, днес също сутринта е, разговаряхме с комисаря по здравеопазването, господин Друкайтис, който, с който засегнахме някои от въпросите, които и с вас. Имам древен въпрос. Този списък на ендокринните дисруптори, той не фигурира в приложението, което комисар Дрокайтес е представил днес в колегиума. Оман. А пък в тази е, сграда, вие си спомняте, че много, в пленарна зала многократно, господин е, вице-президент, вие сте се е, ангажирали с това, а именно да, да, да, да, се, да излезе публикацията с, на списъка с тези, на тези ендокринни дисруптори преди това лято и а, предполагам, че нямате нищо против, че поставям така ребром въпроса. Мисля, че това е смисъла на тези, тези, а, е, този обмен на мисли. Много, много важно във всичко това е, е прозрачността и прозрачността в действията на Европейската комисия и на а, лобистите. А, е, сега вие ще работите за реформиране на регистрите за прозрачност, една е, е, агенция, посредническа агенция, твърди, че не, например, не се спазват е, задълженията. Европейската комисия не изпълнява своите задължения по отношение на законодателството, свързано с тютюна и тютюновите изделия, натиска на лобистите, който всъщност накърнява интересите на потребителите, това е, и че е необходимо всъщност да се вземат е, е, мерки, да се прекъсне тази връзка между производителите и законодателите, законотворците, производителите и тютюневи изделия и да се въведе повече прозрачност в действията в рамките на, на реформиране на този регистр за прозрачност, е, как, е, какво мислите по тази тема в е, този контекст? Благодаря ви, господин Уитема, сега. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин заместник председател, имам въпрос за процедурата за разрешителни за продукти за растителна защита. Тук виждаме много сложности на нивото на институциите. Процедурата за издаване разрешителни трябва да почива върху научни факти и трябва да бъде демократичен процес. Това предвижда регламентите. Обаче държавите членки трябва също така да вземат решение, доколко те ще са съгласни с това, но виждаме, че съветът не поема отговорност, не взима надлежно решение, за това комисията трябва да вземе самостоятелно решение и да поеме цялата тежест на обвинението, които могат да бъдат отправени към нея в резултат от това решение. Какво планира комисията да направи, за да преодолее всички тези институционни блокажи? които наблюдаваме непрекъснато. Също така, какъв е напредъка по въпроса за разпиляването, разхищаването на храните като част от пакета за кръгова економика. Благодаря сега е госпожа Шелепилник. Благодаря ви, господин председател. Господин Тимерманс, мога да ви кажа, че на този етап в Нидерландия много се говори за кръговата економика и Европейски инструмент за финансова стабилност ЕПСИ. Гражданите и предприемачите в Нидерландия са много положително настроени към тези инициативи. Те са изключително заинтересовани в тези въпроси. Да, наистина има някои затруднения и те свързани и с това, че хората твърде малко знаят за кръговата економика. Тук на задните редици има поканени от нас млади предприемачи и не всички от тях знаят добре за кръговата економика. А сега вече нещо по-конкретно. Когато говорим за Нидерланд и кръгова економика, трябва да се каже, че само 1% от отпадъците се депонират в сметища. Но когато говорим за биогаз, то това е една много добра идея. Разбира се, има пречки пред използване на биогаз. Има много неща, които могат да се направят, но нека да не забравяме, че всички страни са различни и за директивите за птиците и за местообитанията. Миналия път, когато се срещнахме, вие говорих, срещахме с вас, вие говорите за решенията. Колегата от Австрия от прави подобно послание. Господин Месмаркер, каза, че природозащитните организации са много загрижени, но от гледна точка и на селското панството и на риболова – ако получите хиляди имейли, които застъпват противоположна позиция, вие трябва да помислите за противоположна позиция, но хората искат нещо да се направи за опазването на природата. Разбира се, това е важно не само за Европейския съюз, но и за целия свят. Необходимо е да мислим за природата. Вие казахте, за това, че не може човек да кара колело на специални алеи, защото по този начин се пречи на това да се засадят дървета по продължение на улиците. И, и стои въпроса дали да се секат дървата, за да има велосипедни алеи. Селскостопанските производители от поколение в поколение обработват земята, но изведнъж се оказва, че те трябва да напуснат земите, които са тяхно следена. Собствено защото се оказва, че на част от техните земи растат защитени растения. И за това трябва да се потърсят практически приложими решения. Благодаря. Благодаря ви. Е, госпожа Яла Сендер. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да подкрепя това, което беше казано за това, че следва да се укрепи пакета за кръгова економика. Социалистическата партия в Испания въведе норми за събиране и преработване на отпадъци, нещо, което разбира се създаде работни места и това също така беше включено като част от гражданското образование – по-голямата информираност на гражданите. Имаме нужда от един мащабен пакет, който да обхваща всички етапи на жизнения цикъл на продукта, като се започне от проектирането. Поздравявам ви за това, че сте се заели с тази инициатива. Ако можем да сме ви полезни, винаги сме готови да сме на разположение с нашите знания и опит del Indano, eh, hemos presentado con la quiescencia y el apoyo de. Заедно с колегите от е, нашата парламентарна комисия, заедно с експерти, които представляват сектора, ние формулирахме определени решения, защото става дума не само за това да определим кои кои са сериозните замърсители, ние трябва също така да знаем доколко е дълготраен ефекта им и вече е време да преминаваме към дългосрочни решения, включително и решения, които да се прилагат, да се изпълняват от сектора. Това въжи най-вече за веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система. Ние с нетърпение очакваме да започне реалното прилагане на практика на законодателството. И ако е необходимо, законодателството следва да бъде преразгледано. В момента има необходимост от законодателство, отново законодателство, но разбира се, понякога проблемът е по-скоро с изпълнението на вече действащото законодателство, но трябва също така да се направи на законодателството, да се види дали законодателството не е морално устаряло, дали не трябва то да се промени. Разбира се, комисията има ролята в контекста на делегираните актове и тя има също така роля при проверка на изпълнението на законодателството. Мисля си, че е важно да се наблегне на капацитета за изпълнение. Разбира се, нещата са различни в различни сектори, но може би трябва да засилим нашите взаимоотношения с националните парламенти. Да, разбира се, ние каним парламентаристи от националните парламенти да идват тук. Ние посещаваме националните парламенти, но мисля си, че трябва да бъдем по-активни и по-действени съвместно с националните парламенти, които също имат важна роля. Парламентите, националните европейски, заедно с Европейската комисия, могат наистина да проверяват какво точно се случва. Наистина, понякога в крайна на сметка може да се получи така и се е получавало, така че изискваме неща, които не отговарят изобщо на нашите интереси. Вече казах това на господин, на господин Катайнен в Страсбург. Има държави членки, които с бюджетен дефицит изпълняват златното правило. Имаме това златно правило – за вноските на държавите членки в бюджета на Европейския съюз. Но сега виждаме, че има сериозни проблеми. Важно е да се засили, разбира се, в този контекст капацитета на ЕФСИ. Но също така е много важно да се промени ситуацията с органите на управление на регионално и общинско ниво. Мисля си, че трябва да се разчистят натрупаните проблеми и натрупалата се несвършена работа, особено светлината на златното правило. И сега госпожа Каненмарк. Благодаря, господин първи заместник председател, за търпението ви да изслушате всички наши мнения и въпроси. Хубаво беше да чуем от вашата уста. Е, няма нужда да се поправя това, което работи. именно в, е, когато става дума за проста директива и практиката, която ще тя функционира добре, е, за да е в интерес на правната сигурност държавите членки, не е нужно да се поправя. И е хубаво да чуем от вас е, един срок, кога възнамерявате да да предприемете тези действия от страна на комисията? Второ, е, въпрос е по отношение е, защита на биоразнообразието, с което вие се ангажирате особено е, силно. Ние имаме някои предложения, с които можем да помогнем. И най-общо във вашата функция на заместник председател на комисията – е, вашите решения всъщност изискват съгласието на е, колегиума. Е, и значимостта на темата за кръговата економика с това тя да се провежда във всички политики на Европейския съюз. Този този подход прилага ли се и чрез член 160 и 60 и за здраве във всички политики или пък в момента е малко занемарен. Благодаря на всички колеги за този дълъг списък от въпроси. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Предварително се извинявам, ако ще пропусна някой но ще се постарае. Сега, господин Белет, за отпадъците. Това е един от най-сериозните ни проблеми. Как да разработим една устойчива политика, така, защото първоначално да генерираме по-малко отпадъци и после отпадъците, които така или иначе се произвеждат, да се използват по един устойчив, разумен начин, за да не се вреди на околната среда. Разбира се, едно нещо, което сме убедени, е, че не трябва да е, изграждаме депа. Но ако е, човек пренебрегне дългосрочните инвестиции и инвестира твърде много в е, инсинератори, тогава тези мостъчни създават търсене. И тук тази ситуация поражда у мен съмнение трябва да помогнем държавите членки да разработят един цялостен подход е, към е, третирането на отпадъците, е, който е свързан и с екодизайна и други, за да не се създават отпадъци поначало, априори. Горенето на отпадъците, инсинерацията е сложен, комплексен въпрос. Добре, ясно е, че трябва да се е, откажем от сметищата. Но следващата стъпка и е, следващия въпрос е как да ограничим изгарянето на, на отпадъци до абсолютния минимум. Това не значи, че няма да се налага е, това. Защото дори в кръговата економика на даден етап е, някои компоненти, използвани 3, 4, 5 пъти, те стигат до, до края на своя жизнен цикъл и трябва да излезат от употреба и може би тогава е, изгарнето е, е приемливо, но това трябва да се прави по един устойчив е, начин. Това е начина ми на мислене и мисля, че в това отношение много е, трябва да се дискутира с държавите членки, защото не всички са на същия етап. Е, имаме такива, които над 50%, е, в които има над 50% от палетите се депонират в сметища. Други, като Естония, е, минаха от 70% депа е, за няколко години сведаха тази цифра до 9, един много нисък процент. Е, въпрос на изборна политика, на, на стимулиране. И сте прав, господин Билетич, за това, че трябва отпадъците да бъдат източник на печалба. Е, нещо, което да стимулира хората да търгуват с тях. Нещо, което забелязвам последно време, предприемачи в областта на управление на, на отпадъци, действителни предприемачи в това отношение, не, е, наистина е, казват, е, ние е, знаем, че е, знаем всичко свързано с отпадъците, е, знаем как да ги депонираме или да ги горим, но ни помогнете да открием други начини да печелим от, е, от, е, от отпадъците. Но ние казват те, познаваме отпадъците. Сме запознати с и това са хора, на които не може да се каже е, това, което правите е погрешно, трябва да спрете, а просто да бъдат убедени, да бъдат убедени, да променят подхода си към отпадъците, да, да, е, да ги рециклират, да ги превръщат отново в, е, вторична суровина, в източник затова казах, че става дума за един цялостен подход. Не става дума само за отпадъци, за е, дизайн, за първични е, суровини и така нататък. Един конкретен, е, един конкретен пример е бетона. Е, Бетонът е най-замърсяващия е, околната среда продукт, който ние използваме в огромни е, количества по цял свят. Използваме повече бетон за година е, днес, отколкото в целия, целия, цялата история на Римската империя, предвид строежите тогава. Така че ако можем да, да, да, да направим строителството устойчиво, да използваме е, бетон, но да намерим и альтернативи на бетон, е, ще е, сме свидетели на едно ще, ще намаляване на емисиите е, от СО2 и ще отбележим наистина огромен е, скок напред. Но трябва да се пренастрои цялата, е, цялата строителна индустрия. И аз мисля, че може да се помогне на държавите членки да преструктурират своето строителство. Е, така че прав, съм, е, прав сте, че трябва наистина да имаме един цялостен подход към всички тези проблеми, които ни преследват от години. Господин Поч, много ясно е ние нямаме намерение да изтегляме директивата за зоологически Е, е, зоологическите градини. По ендокрините дисруптори е, критерият ни е, че ние градим върху дефиницията на СЗО със съответните насока към агенциите, как да прилагат на практика тази дефиниция. Тя, тя, тя, тя напълно отговаря на СЗО и с ударение върху биоцидите биоциди и пестициди е, и е, нашите съответно правни е, ангажименти. Това са подробностите, които мога да ви дам в момента. Ако искате повече подробности, поставете въпроса пред колегата ми Андрио Кайтис. Сега, консултациите с обществеността. Извинете, че забравих името ви, извинявам се за това. Разбирам какво имате предвид. Понякога когато е, така свикнах с този инструмент на обществените, допитванията до обществеността, се казах едно и също искат всички, посланията са е, много сходни, но след това си дадах сметка, че много често е, става дума за хора, които имат е, е, определено мнение, и то много определено мнение е за някаква тема, но не знаят по какъв начин могат да го изкажат и очакват помощ от други, е, които да им помогнат да формулират посланието си. И затова това обяснява сходството в посланията. Но това не означава, че лицата, които, от, които отправят тези послания, не са искрени и нямат съответната разбиране за темата това е неизбежно при такива обществени е, консултации. Хората искат да бъдат насочени, организирани. И аз признавам е, това, което казвате за... Съгласен съм за автоматизирания подход, но зад е, това лицето много често смята, че това е неговото мнение по въпроса. Така че аз не бих отхвърлял с лека ръка резултата от обществ... консултациите на общественото мнение, просто защото много от отговорите са идентични и е, звучат по един и същ начин. Сега, не мога да гарантирам, че че е така, но аз съм проверил е, своя скептицизъм, като съм питал хората защо е, реагирате така и много често отговор, който получавам, който може да звучи като вид, но е много искрен. Е, точно това мисля, казват те. Аз вярвам в организацията, е, в работа на тази организация, искам да ги подкрепя Искам комисията, искам и други да знаят, че това е моята, е, така, моето мнение по въпроса. Ако модернизираме демокрациите си, ако хората е, могат, гледат предавания като е, Великобритания търси таланти и е, е, хората, които натискат на копче и дават мнението си тези хора също е, смятат, че това е демокрацията, да дадат, е, да изразят своето мнение, не само директна, пряка демокрация, не като е, представителната демокрация. За мен това не е альтернатива на тази, на представителната, но просто я подсилва. Защото ако имаме е, този инструмент, е, допитване до обществеността, нека да го използваме. Това мобилизира хората да, да е, дадат е, своето мнение и това, трябва, на това трябва да гледаме като на една така помагащо средство на нашата работа по комитологията. Е, изключително вълнуващ въпрос е свързан с политиката и начина по който е, действаме за да изпълняваме залегналото в договорите за Европейския съюз по ГМО-тата. От 28 държави членки, 26 не харесаха това решение, но понеже то бе е, взето чрез комитология, нищо не можеше да се направи, освен ако нямаше научни доказателства за обратното. И е, тук се получава една конкуренция, състезание между политически избор, политическото решение и научните данни. Или решаваме възоснова на научни данни и тогава това принципно решение трябва да се приема и да се действа съответно, или казваме не, не искаме, ще вземем политическо решение и тогава променяме правилата и действаме политически. господин Хартман каза всъщност много ясно и много уместно, е, често държавите членки не са наясно какво, в коя посока искат да врат, имат вътрешен конфликт и това израза на тяхното ръководство, е, е, позицията тяхното ръководство е да се въздържа но комисията не може да си позволи лукса да се въздържа от е, вземане на решение. Понякога някой е, може да се опита да прехвърли отговорността от едно рамо на друго, но е, за съжаление не можем да си позволим такава, такъв лукс. И структурно погледнато, рано или късно, и съм напълно съгласен с вас, ние трябва да помислим дали това е устойчивия начин, разумния начин да се вземат решения аз лично нямам отговор на този въпрос. Аз само слагам пръст в раната, посочвам какъв е въпросът, защо нямаме отговор, защото държавите членки трябва да го дадат. Ако искаме нещата да се свеждат до чиста политика, добре тогава взима се решение в съвета и нещата са политически. Ако се каже, ако кажем, че искаме да действаме възоснова научни данни и политиката да не се меси, е, и това е възможно, но трябва да внимаваме по кои теми искаме науката да ни води, защото аз е, е, нещата могат да се обърнат като бумеранг срещу нас пак казвам, подхвърлям го като храна за размисъл. Нямам решение, но просто е, ви казвам къде са слабите места и по кои е, въпросът трябва да мислим допълнително по пестицидите, е, глюкосидите и така нататък. Комиси, комисарят ни е, каза, че е решил да прехвърли въпроса до е, апелативния комитет. Ще излезе с решение до 24 юни. Ще настояваме да се намери решение, което да има най-широка подкрепа и да гарантира максимална защита на човешкото здраве и околната среда. Основа възоснова на научните е, данни, с които разполагаме, е, научно, но политизиран е, подход отново. Значи, научните данни следват политическото ви решение и ако то не съответства на вашата политическа нагласа, неговата научност бива отхвърлена по хранителните отпадъци. Тук сме подпомогнати от факта, че националните парламенти се се взеха с този въпрос чрез инициативата за зелената карта и аз е, е, съм дълбоко убеден, е, трябва да, да разбираме къде се губи храна, колко се губи, защо. Е, такъв проблем би било да е, изхраним света предвид демографските е, тенденции. Така че не можем да си позволим да, да губим, да не говорим за управление на водите, които е друг труден проблем, фосфатите и така нататък. Трябва да имаме последователно замерване на нивата на храни в Европейския съюз, е, е, нивото на, на разхищение на храни но трябва и производителите държавите членки да се включат би трябвало да се е, проведат дискусии е, възоснова на е, солидни данни. ФАО работи в това отношение и прави, полага глобални усилия, може да разчита на моята подкрепа в това отношение. Oh yeah, to justice, that was... По отношение на достъпа до правосъдие, това бяха въпросите по точник, нали така? Преди края на тази година имаме намерение да предоставим инициатива във връзка с достъпа до правосъдие. Пътната карта ще бъде публикувана до дни. Ще бъде тълкователно указание във връзка с решенията на съда, които вече са излезли по отношение на гаранциите за спазване, проверяваме начина по който се гарантира съответствие в държавите членки. Работим по темата заедно с държавите членки от вече няколко години. Очаквам с нетърпение, ако вие имате някакви коментари, да ни ги предоставите, за да знаем как можем да се справим по-добре. Най-добре би било да ги получа в писмен вид или да ми ги изпратите по имейл. Ако го направите, ще съм ви искрено благодарен. Няма да ви дам крайен срок за това. Ако ви дам твърде кратък крайен срок, ще имам проблеми. Ако ви го дам, ако крайният срок бъде твърде дълъг, вие ще кажете, хората в комисията си седят на ръцете и не правят нищо, така че не, няма да ви дам крайен срок. Това само ще ме затрудни и няма да доведе до резултатите, които искате. Сигурен съм в това. Във връзка с прилагането така, това, което трябва да направим по отношение на директивата за местообитанията и птиците е следната. Много често държавите членки ни обвиняват за неща, които самите те са направили. Затова много внимателно подхождам и не искам прекалена гъвкавост, искам обаче повече прозрачност може да се използва новото междуинституционално споразумение за по-добро нормотворчество, за да стане ясно кой за какво е виновен. Защото непрекъснато ни обвиняват от държавите членки тогава, когато те самите сбъркат нещо в своето законодателство, умръзна ми. Мисля, че това е единствения начин нещо да може да се промени. Във връзка с ендокринните дисруптори, беше публикувана днес една оценка. Ние поискахме от ЕФСА да проведе скрининг, чудесна френска дума, незабавно, по същество, какви наистина са, биха могли да бъде, какви вещества биха могли е, да, се окажат е, ендокринни, ендокринни е, прозрачността при тютюневите изделия. Тук не съм съгласен с омбудсмана, защото е, съществува един подход, с който сте добре запознати е, от, е, на генерални директори и членовете на кабинета. Генерална дирекция Санте е приела едностранна позиция сама за себе си. И омбудсмана сега ни каза, че трябва да разширите този подход и да го разпустите за цялата комисия, подхода на една генерална дирекция. Аз предпочитам анализ, дали е, това е необходимо и дали не е твърде тежко бреме, за, е, за да се постигне желания резултат. И е, контактите с производителите от тютюн са толкова ограничени, е, че е, ще бъде твърде е, между, и са ограничени само до тази генерална дирекция, така че ще бъде твърде пресилено да се е, екстраполира това върху е, цялата комисия. За прахосването на храна беше това. Сега за младежите. Наистина искам да поговорим по тази тема. FC е успешен фонд в тези страни, в които Европейската инвестиционна банка и местните инвестиционни банки, както и организации на предприемачите, работят свързано. Получаваме много по-висока ефективност от 1 на 15, всъщност е 1, на 20, 1 към 23. Защо? Защото много от малките и средни предприемачи се възползват от тази възможност. И аз видях съвсем млади предприемачи вчера в Нидерландия, които започнаха да използват Ефро, а не Ефси. Сега вече ги учат как да работят с ЕФСИ. И това е чудесна възможност, защото обикновено инвестициите отиват към големите играчи. Сега с Ефси, виждаме промяна и бъдещето е на малките и средни предприятия. Ако видим всичко, което се прави по отношение на възобновяемата енергия, променяне на начина по който разглеждаме нещата с пасивните къщи, да речем, всичко това се прави в малък мащаб и трябва малки и средни предприятия. Така че ако искаме FC да е успех, трябва да имаме млади предприемачи и точно това се опитва да постигне Карлош Муереш. във връзка с здравето. Съгласен съм, че устойчивостта на здравните системи е важна. Всичко, което правим ние е в името на здравето. Във връзка с устойчивостта, една от основните причини за несигурност по отношение на в отношение на гражданите е това, че техният достъп до здравеопазване, болници и доктори ще се намали във връзка с демографската ситуация. За да може болниците да предоставят това, което на гражданите им е необходимо, трябва да разгледаме дългосрочната устойчивост. Мисля, че това е начина по който искат да живеят европейците и аз определено ще ги подкрепя от гледна точка на това, каквото ние можем да помогнем. Говорих за ЕФСИ, за кръговата економика и отново мога да потвърдя на госпожа Каденбах, че не, няма да ви дам крайен срок днес. Благодаря на всички за търпението и съжалявам, че ми отне толкова дълго време, за да отговоря на вашите въпроси. Благодаря за това, че дойдохте днес при вас и за това, че отговорихте на всички въпроси. Мисля, че с това можем да приключим заседанието на нашата комисия за днес. Ще продължим утре сутрин. Благодаря много на всички и най-вече благодаря на заместник председателя на комисията господин Тимерманс за това, че дойде при нас и че отговори на всички наши въпроси.